Ако нямате нищо против, предлагам да започнем с днешното заседание на нашата комисия. Председателят ни днес не може да присъства на заседанието и ме помоли да председателствам днешната част на заседанието, което ще направя с огромно удоволствие. Най-напред бих искал да ви пропомня, че гласуването относно гласуването, което беше отложено на последното гласуване, за вредителите по растенията ще бъде включено в гласуването утре, т.е. ще бъде точка 4 а. Ако нямате други забележки, предлагам с това да приемем дневния ред. Няма възражение. Благодаря ви. Бих искал също така да ви осведомя, че нашето днешно заседание се излъчва в интернет. Това беше първият ми коментар. Вторият коментар е покана от моя страна и от името на господин Бове. Каним ви утре на дегустация на незаконните вина. Доста странно, дори парадоксален е факт, че членове на комисията по селско стопанство, виканията да дегустирате незаконни вина. Дегустацията ще, бъде, ще се състои утре в 12.30 12 до 2 часа след обед в Брасри Йозеф Антал на третият етаж. За на нас, господин Бовен, се стори, че е важно да имате възможност да дегустирате тези вина, така че не мога да ви гарантирам качеството на вината, но ви призовавам всички да вземем участие в тази дегустация утре в 12.30 в кафенето на третия етаж на сградата, където се намира в момента. Също така мога да ви кажа, че нашето създание има превод на 20 езика. И така, ако нямате нищо против, продължаваме с днешното изслушване, тъй като, както знаете, днес до 17 часа ще работим по изслушване на тема еднакви условия на конкуренция на европейско равнище, прилагане на европейското законодателство в селско-стопанския сектор. Получили сте програмата и нужната ви информация Целта на това е слушване, разбира се, е да се направят сравнения и да започне разискване на различни равнища за прилагането на европейското законодателство в селскостопанския сектор във всичките 28 държави членки на Европейския съюз. Днес ще се съсредоточим върху въпроси като хуманното отношение към животните и опазването на околната среда. Също така ще се опитаме да направим оценка на разликите съществуващи между държавите членки при прилагането на европейското законодателство, както и е, по отношение на цената на стоките, данъчното облагане върху производителността производителността на сърските стопани и тяхната конкретна способност на европейско равнище. Целта на днешното изслушване също така е да се направят препоръки за европейските и национални законодатели, за да бъде изготвена една законодателна рамка, която да гарантира равни условия на конкуренция за всички селски стопани в Европейския съюз. За да сме поканени четирима експерти, които да ни представят своето мнение. Правилата на играта са много ясни, Четиримата експерти ще получат думата за по 10 минути. След това ще дам думата на Европейската комисия, която също ще иска да вземе позиция по темата, след което ще започнем с разискване. И така първият ни експерт е господин Линдберг Матсен, който е ръководител на отдел в екипа за Европейския съюз по въпрос на селското стопанство и храните и той ще ни представи въпросите свързани с а, а, равноправието и прозрачността. Вторият ни гост е господин Жабаткай, който е бивш генерален секретар на Съюзът на работодателите в областта на съркотостопанство, който ще ни представи бедната точка на навлизащите на пазара, цените на стоките и опростяването на данъчното облагане. Третият ни експерт е господин Ян Мат, замест... бивш председател на Копа Когека и председател на ЛТО е в Нидерландия, който ще ни представи своята гледна точка относно практическите аспекти на политиката на Съвсто Стопанство Европейския съюз. И последният ни експерт е господин Хостем, който е експерт от университета Вагенинген в Нидерландия, който ще се спре върху равните условия на конкуренция в сектора на свиневъдството в Европейския съюз. Това ще се ще направи и това чрез сравнение между хуманното отношение към животните и изискванията за опазване на околната среда. И така ще дам думата подред на четиримата ни експерти за по 10 минути, а вас ще помоля да си водите бележки и да подготвите въпросите си към нашите експерти. Без повече забавяне давам думата на първият ни гост, господин Линберг Мацен. След това ще продължим с останалите експерти. Господин Линдберг Мацин, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Вие вече казахте, че аз съм представител на Датския съвет за селско стопанство и храни. Ние представляваме селските стопани в Дания и хранителната индустрия. Изказвам се от името и на двете групи. Ще говоря обаче за положението на фермерите в Европа като цяло. Ще говоря по два въпроса основно. Доколкото чувам, има проблем с френския превод. Thank you. Две основни тези. На първо място, важността на това да сме равнопоставени в рамките на ОСП, тъй като знаете, говорим за единен пазар. И на второ място, инструмента, за да стигнем до там, прозрачността. Защото благодарение на нея, не само фермерите, но и други ще имат възможността да сравнят какво се прави в всички държави членки. Какво представлява равнопоставеността? Има много определения. Ето едно тук. Едно нещо е законодателството. В момента се опитвам да обясня защо няма равнопоставеност. Имаме голяма гъвкавост, която се предвижда в директивите и в регламентите. Когато се предлага ново законодателство, се обсъждат минималните условия и критерии и освен това какво да е възнаграждението за водещите играчи или за първенците. И накрая, защо няма, отново казвам, неравнопоставеност? Има недостатъчно изпълнение, има държави членки, които не спазват регламентите. Що се отнася до общата селско-стопанска политика и условията, в които тя се прилага, вече казах, че единният пазар е от съществено значение. той трябва да гарантира, че има обща селско-стопанска политика. Ако няма единен пазар, ще имаме много раздробени пазари и ще отсъства тази равнопоставеност, за която говоря. Много е трудно обаче. Вече споменах противопоставянето между водещите и онези, които спазват минималните изисквания. Някои държави членки вече са изпълнили някои разпоредби, приложили са съответното законодателство. След малко ще говорим за изменението в климата, например. Много е важно да се вземат предвид и административните разходи. Ако има упростяване и разходите за фермерите ще станат по-низки, това е нещо изключително важно. И накрая регулаторната рамка съдържа голяма доза гъвкавост. Видяхме това по време на последната реформа. Не е задължително да разберете всички подробности на този диапозитив. Тук се опитвам да покажа как се разпределят преките плащания между държавите членки, различните цветове демонстрират как се използват парите. Обвързаната помощ, екологизацията, обвързаната помощ е в червено. Има големи разлики между държавите членки. Виждате, че самата регулаторна рамка позволява да има големи разлики. Какво се опитвам да покажа на тази картина? Някои държави членки отиват по-далеч от е, изискванията на директивата или регламента. И всъщност си вредят сами на себе си. Това в Дания много ни притеснява и се опитваме да решим проблема. Опитахме се да направим конкретни проучвания. Разгледахме изпълнението на редица директиви, директивата за нитратите, рамковата директива за водите. екологичната оценка на въздействието, директивата за емисиите от промишленото производство и директивата за местообитанията. Нашите изчисления показаха, че Разходите за нашите земеделски стопани, допълнителните разходи, възлизат на между 400 и 600 милиона евро. Много са причините за това. Една от основните причини е, че имахме по-строго прилагане на директивата за нитратите, отколкото се изисква. Всъщност това беше един от основните регламенти и съответно да убедим правителството да, да промени регулаторната рамка. Когато покажем какви са разходите, можем да убедим по-добре правителството да, да промени своята регулаторна рамка. Друг пример, как се изпълняват изискванията за насрещното спазване. Има много слухове. Фермерите си говорят за това какво се случва в различните държави. Убедихме датското министерство да погледне практиката в някои съседни държави и региони. Поискахме от тях да разгледат не само правилата, но и насоките и съответните практики в другите държави членки. Оказа се, че е почти невъзможно да се получи цялостна представа. И съответно фермерите стават много подозрителни. Питат защо не могат да получат информация за практиките в другите държави членки. И съответно те започват да мислят, че има нещо нередно Подозира се нечестна игра. Мога да дам конкретен пример. в а, другите държави членки няма активиране на а, специална информация, когато се нарушат изискванията за е, насрещното спазване. Всичко това показва, че ако увеличим прозрачността, ако предоставим информация, ще можем и да защитим своята позиция по-добре. би било добре да се прехвърлят най-добри практики между държавите членки, да се учим един от друг. Това би довело и до по-голямо доверие в селско стопанското законодателство. Ако фермерите знаят как се случват нещата, те ще ги приемат като свои в по-голяма степен. Освен това, най-добрите практики не трябва да се представят само в законодателното си облекло, а как наистина се, се изпълняват в различните държави. Един пример, ако се въведе индекс на резултатите в ОСП, може да се направи по-добро сравнение между постиженията на фермерите в държавите членки и това може да отключи една допълнителна дискусия за това как да работим за още по-голяма равнопоставеност. В заключение, за да имаме равнопоставеност, за да има ОСП, тя наистина трябва да е обща. И обратното за да има ОСП, трябва да има и равнопоставеност. Трябва да има гарантиране на, на по-справедлива конкуренция между фермерите, да, да, да овластим самите фермери. Ако има пък прозрачност, ако има достатъчна информация, тази информация може да се използва, когато фермерите разговарят с представители на местните министерства, с комисията, с вас като членове на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Ние смятаме, че прозрачността би се превърнала в лост за по-добра регулация, но може и съответно да се превърне в средство за унищожаване на митовете, които циркулират. Така хората ще знаят, че положението в някоя друга държава не е по-розово. Когато имаш познание, знаете, че винаги си, си по-властен и по-информиран и можеш да разговаряш по един по-добър начин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега дам дума на вторият ни гост, доктор Антал за Петкай, който идва от Унгария. Предварително благодаря за изложението. Ladies and gentlemen, thank you for invitation. Госпожи и господа, благодаря ви е, за поканата и продължавам сега на унгарски. Заглавието на моето е, изложение е поглед към цените и данъчното облагане. Има и подзаглави моята презентация, която, която звучи така. Позиция и развитие на позициите на селските стопани и позициите на стопански продукти в Унгария. Ще се спра на економическите аспекти. През последните години производителите на сърсопански производители и преработвателите се сблъскаха с много голям брой промени, които значително се отразиха върху равнището на, цен, на цените и самият метод на ценообразуване. От две години насам сме изправени пред спад на цените на, на твърдите горива, цени, които се стабилизираха на много по-низки равнища от предишните. Преди година и половина литър бензин в Унгария струваше евро 50 цента, а сега цената е 1 евро, което значително намалява производствените разходи и равнището на инфлация. Намаляването на цените на пазара да даде възможност също така на населението да имат по-лесен достъп до енергийни продукти, което беше от съществено значение, тъй като 40% от населението на Унгария живее в бедност, а 25-30% живеят при много тежки условия. Според Евростат, цената на работната ръка в Европейския съюз е от 25 евро, а в Унгария през 2015 година цената на труда беше 7 евро и 50 цента, т.е. Под, сред, под половината от средното за Европа. Въпросът е минималната заплата положението е още по-тежко минималната, средната за минималната заплата, извинете, в Белгия от 1502 евро, в Унгария тя е от 333 евро, по-ниска заплатите е само в България и Румъния. А 25% от заетите в Унгария получават минималната работна заплата, което обяснява и защо голяма част от работещите унгарци живеят в бедност. Страната има благоприятни условия за развитие на сърското стопанство и правителството на власт от 2000 година се опита да се възползва тези условия. Затова основен приоритет се дава на е, създаването на работни места в същите райони и даване на втоласък и модернизация на същото стопанство, но конкретни резултати все още не са на лице в Унгария същите райони се а, характеризират с, силно напускане от страна на младите хора, което върви за ръка за ръка с концентрация на сълскостопанските производства, защото голяма част от малките производители са принудени да продадат своите стопанства на големи компании. А, се оказва също така, че често това са възрастни хора, които са принудени да продават своите стопанства на много ниски цени. Също така към това се добавят и проблемите свързани с ембаргото на Русия. Към това се добавят и демографските проблеми с намаляването на населението на страната. Всичко това доведе до рязък спадът на цената на редица сълскостопански продукти поради вътрешни проблеми в страната и намаляване на износа. Това, пак казвам, доведе до значителен спад на цените на някои селскостопански стоки, което има две възможни последици. На първо място се намалява цената, която се изплаща на производителите, който е под цената на производството на съответната стока. Вторият проблем е свързан с защитата на потребителите, тъй като застоят на цените на вътрешно равнище би, могла, би могло да доведе до цени, които са по-изгодни за производителите. Мисля, че тези тенденции не са специфични само за Унгария, а за общия цели Европейски съюз. Ще се спра на два отрасла, които според мен са много красноречиви. На първо място е свиневътството. Сравнение с, последни, с, с предходните две десетилетия, производството в, в отрасла значително е спаднало и производителите в сектора се оплакват от а, конкуренцията, идваща от сивия сектор, включително от стопанства, които укриват ДДС или, или използват схеми за измами с ДДС. През 2007 година бяха наложени нови мерки за борба с измамите с ДДС, с кланичното месо, като мерките, предвидени от беше намаляване на ДДС значително, за да се намали равнището на измамите. Другият отрасъл, който искам да взема за пример е млекопроизводството. В Европейския съюз, както знаете, бяха на лице различни схеми за справяне с производството в отрасъл, както и различни е, методи на регламентиране на мазара. На първо място беше ембаргото за износ, което създава сериозни проблеми с справенето с производството в Европа и може би трябва да се предвидят нови мерки на европейско равнище за справяне с тези проблеми. Млекопроизводителите ами, също така поискаха намаляване на ДДС на, на млякото от 25% на 15%, но сега те не са постигнали своите искания. Също така те се оплакват, че пазара в Унгария се, плащ, се продава ефтино мляко, най-вероятно, защото посетителите на този продукт не плащат своите данъци. В специализираната научна литература се появяват сведения за целенасочени проверки от страна на правителството върху производителите, за да се гарантира, че те всички надлежно плащат своите данъци, но може да се обмисли намаляване на ДДС в близкото бъдеще. Както в сектора на, свиневъдството, така и в областта на млекопроизводството, въвеждането на изисквания за хуманно отношение към а, животните увеличава цената на производството, най-вече свързано с нуждата от а, инвестиции. В днешното си изложение няма да се спирам на по-подробно този въпрос, но смятам, че би трябвало да се предвидят по гъвки възможности за спазване на тези изисквания от името на сърските стопани. Тези тенденции на европейско равнище, както и в конкретния случай с Унгария, ни позволява да стигнем до извода, че двата сектора на свиневътството и на млекопроизводството са заплашени от сериозност в производство и до нова криза, подобна на кризата от 2009 година. В Унгария е, разликата между цената за, на производството и продажната цена значително е намаляла през 2015 година. През е, на 4 март 2016 година генерална е, дирекция селско стопанство в, Европейската комисия издаде съобщение, посветено на двата сектора, в което се предвиждат евентуални мерки за смягчаване последиците от кризата и се разглеждат различни възможности. Аз лично смятам, че разполагаме с необходимите статистически данни за това, че не опасността от криза в тези два отрасла е непосредствена. Според данните, с които разполагаме за месец ноември, за периода ноември 2013 марта 2016 година, тенденциите развитие цените са следните. Франция е минус 24,4%, Унгария е минус 30%, Словакия е минус 24,2%, на европейско равнище спадате от 28,9% за цената на млякото. се очаква цената на производството на мляко да се увеличи с 1% съгласно специалистите и трябва да се предприемат мерки за намаляване на производството. Но като временна мярка може да се предвиди възможност за увеличаване от 50% на запасите от мляко на прах и масло. Също така се предвиждат мерки за намаляване на млекопроизводството с 3% до лятото. Не разполагам с много време, затова ще съкратя малко изложението си. И ще е, пристъпя направо към заключението. Какви са перспективите за паз... пазарите в селското стопанство? Предложението, което направи Франция, е доста предпазливо, но според мен ако погледнем всичките данни и текущите тенденции, според мен е много вероятно да се наложи Европейския съюз да се намеси, разбира се, съгласно финансовите си възможности и в двата сектор. Благодаря ви. И аз ви благодаря за изключително точните данни. И ви предлагам без повече забавяне да преминем към следващото изложение, третото, третата презентация. Давам думата на господин Ян Мат. be back here a lot of uh, former colleagues for me, Albert Des and... Albert Алберт Дес, Де Кастро, виждам uh, тук познати лица. Много ми е приятно да съм тук отново. Ще продължа на холандски. Uh, uh, Преди всичко, Искам да благодаря на Парламентарната комисия по селското стопанство за организирането на това изслушване за равнопоставеността. Много интензивен е сезонът сега за земеделието. Не спазването на правилата очевидно влушава кризата особено в растениевътството. както и в свиневътството. А същевременно съществуват много големи възможности за по-добро спазване на изискванията на законодателството. Миналата година в нашата организация КОПА беше обсъден въпроса за необходимостта от подпомагане на градинарството. Размерът беше 500 милиона и все още не са отпуснати средствата 9 месеца по-късно. Мисля, че трябва да се погрижат компетентните органи за решаване на този въпрос. Говорим за равнопоставеност. Едни и същи са изискванията на европейските директиви, но в отделните държави членки, видимо, те се прилагат различно. Например, за пестицидите зависи от отделната страна. Миналата година имаше заседание на ръководството на КОПА – и френския колега подчерта, че трябва да има солидарност между земеделските стопани, градинарите. В южната част на Холандия един земеделски стопанин трябва да плаща за дизело а, гориво много повече, отколкото своя съсед от другата страна на границата. изискваните сертификати за качество, безопасност на храните, за износ, замеделските стопани плащат до 15 000 евро за такива сертификати. Говоря конкретно за е, свиневъдите у нас, а в други държави разходите са твърде различни. И в свиневътството, и в градинарството, и като цяло в растениевътството. Комисията със своите правомощия в а, областта на конкуренцията може да направи много за постигане на еднакви условия. Говореше се е, миналата година за подпомагане до 15 000 евро, но държавите членки трябваше да вземат конкретните решения как да се освоят тези средства. Това са големи средства и ако трябва да има равнопоставеност, то тогава съветът и комисията трябва да избягват такива различия в бъдеще. Дискриминацията е несправедлива и не можем да проявяваме търпимост към такива различия. За земеделските стопани такива разминавания са много голяма тежест. Все по-ясно се очертава тенденцията селското стопанство да се съсредоточава на местно равнище, но при решаването на въпроса за етикетирането на национално равнище при износа очевидно трябва да има минимални изисквания и минимални цени. Без да се стигне до обратен ефект и противопоставяне на земеделските стопани. В източна Нидерландия имаме един чисто земеделски район – както и от другата страна на границата. Голямо е движението на хора. Веригата на доставките е къса. Там и за това на граничните райони трябва да се обърне голямо внимание. Много се радвам, че парламентарната комисия обръща внимание на този въпрос и той трябва да се разгледа и от съвета. Както казах, 60% от а, огромната сума, предвидена а, за, за този отрасъл, още не е освоена. Не бива да се допускат а, различия и дискриминация между отделните страни и отделните категории земеделски стопани, защото това само ще повиси, повиши разходите на производството. На единния пазар трябва да се прилагат едни и същи основополагащи правила. Производителите на плодове и зеленчуци не бива да бъдат а, жертва на дискриминация и на неравнопоставено отношение, те са не по-лоши и не по-важни за Европа от а, футболистите и от а, останалите производители. В спорта не се допуска дискриминация, в земеделието трябва да е същото. Благодаря. Merci, merci à vous, monsieur Matt, donc d'avoir. Euh, благодаря, господин Мат. Благодаря ви за това, че ни позволихте да спестим и малко време. Следващия експерт е господин Ост. Заповядайте, за да направите своята презентация. quelques secondes de, de patience le temps que le PowerPoint s'ouvre. Само минутка до като се зареди вашата презентация. Chairman, Господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви. За мен е удоволствие да съм тук. Ще говоря за равнопоставеността в сектора на свиневътството. Ще дам пример за някои изисквания за хуманно отношение към животните, изисквания свързани с околната среда и разходите свързани с тях. Нека да започнем с тази пирамида. В основата имаме европейското законодателство. То въжи за всяка държава членка. След това обаче имаме национално тълкуване на едни и същи директиви. Имаме и допълнителни законодателни мерки в държавите членки, собствени правила в държавите и накрая изпълнението. Аз няма да говоря за него. Няколко директиви. Първата, директивата за азота, казва оратора, е, има и директива за е, атмосферните замърсители и е, директивата за минималните стандарти за защита на прасетата. Имаме и разпоредби свързани с използването на антибиотици и кастрирането. Това е основата. Сега стигаме обаче до националните трактовки а те са много различни. На първо място, по отношение на екологичните разрешителни. Изискванията за тях са различни, същото въжи и за времето, което се изисква, за да се получи е, едно такова изискване и как се кандидатства. Даже има разлики на регионално ниво. Екологичните оценки са различни според размера на стопанството, а има нужда от такива оценки. По отношение на прилагането на оборския тор. Има сезонни различия по отношение на количеството на нитратите. Има и сезонни, и всякакви различия. Намаляването на амоняка, инспекциите на животните. Има различни трактовки, зависимост от плътността на населението. В Холандия и в Белгия, например, има система, според която трябва да се ограничи броя на животните, в този случай броя на, на прасетата в определени региони. Когато говорим за най-добри е, техники, те са различни в държавите членки. Е, различен е и подхода при намаляването на амоняка и емисиите на амоняк. Вече споменах за инспекцията на живите животни инспекцията много се различава. В Холандия, например, трябва да има ветеринар в стопанството, в други държави това не е така. Разходите са много различни. Някои държави членки поемат разходите, други не ги поемат. Направих едно изчисление през 2014 година. Разходите за транспорт на, на малки прасета са 50 цента за, за, за прасе и 1,8 за кланично месо. В Холандия имаме сума от порядъка на милиони само за, за експорт в това отношение. Сега по отношение на националните допълнителни мерки. Първо, пространството на прасе. Директивата казва, че трябва да има 65 квадратни метра литра за прасе, което тежи до 110 кг. В Германия и Австрия имаме 0,75 квадратни метра. На други места имаме 1 квадратен метър. Това води до, до, до много а, разходи. Бременните свинемайки. Те трябва да са на групи в рамките на 2,25 квадратни метра. В Холандия всички гилди имат едно и също изискване. В Великобритания има изискване, след като прасенцата се отнемат от майката, след като бъдат от, отбити от майката, да, да бъдат а, веднага да има групово настаняване на, на свине майките. А, на други места имаме 4 дни, 10 дни след отбиването. А, има други изисквания за твърд пот, а, за, за плочи, какво представлява открития пот. 5-15% от общата повърхност на мястото. А, отношение на, на осъкътяването, а, изрязването на, на ушите, а, имаме правила а, за прасета, които са над 100 кг и за прасета, които са под 100 кг. В Дания има правила за транспорта на дълги разстояния. В Германия има пак правила за е, вътрешния транспорт. По отношение на използването на слама, е, в Швеция се изисква използването на слама за всички е, прасета. Това е просто подбор на националните допълнителни мерки. Ето една графика за въздействието на различните мерки. Виждате, че Холандия има 19 цента разходи за спазване на правилата. Правилата, които проистичат от европейските директиви и от холандските допълнителни мерки и тълкуването на директивите. Мнозинството от тези 19 цента е, отиват за използване, оползотворяване на, на, на тора, за премахване на е, амоняка и за екологични мерки. В други държави, Франция, Германия, Дания, Испания, Полша, разходите са много по-низки. Някой може да каже, ами какво са 19 цента? Ако отидеш в магазина, 19 цента не са много. Четири цента обаче за професионалния фермер са много пари, ако си е, свиневат. Е, 19 цента са още повече пари. И последния ми е, сайт частни инициативи. В допълнение на всичко това, което представих, търговците на дребно могат да наложат свои собствени изисквания и това показвам тук. Различното тълкуване. Значи европейски норми, национално законодателство и норми от страна на търговците на древно. И в допълнение може да има частни инициативи, свързани с определена марка, концепция и така нататък. Това вече излиза извън рамките на юридическия стандарт. Какво е предимството на всичко това? Допълнителните разходи ще бъдат платени от потребителите. Това е предимство, що се отнася до сигурността на фермерите. Фермерите имат малко или много равнопоставеност, но допълнителните изисквания, които се налагат, са нещо, за което ще трябва да се плати от потребителите. Значи имаме правната система и отделно над нея имаме е, частните инициативи. Е, и отново казвам, е, мерките на, на търговците на дребно, те са свързани с определени предимства. В САЩ, ако сравним Европа и САЩ, в САЩ няма кой знае какви стандарти за хуманно отношение към животните. Те, там системата се основава на вече най-добри практики, на стандарти на, на търговците на дребно. Що се отнася до свиневътството в САЩ, фермерите имат малко или много едни и същи стандарти, що се отнася до хуманното отношение към животните. Е, има малко разлики по отношение на груповото настаняване на свинемайките, но като цяло системата е една и съща. В Европа, от е, друга страна, националните трактовки, допълнителните мерки, частните инициативи са нещо, което присъства навсякъде. Благодаря ви за вниманието. Merci beaucoup много благодаря и за тази презентация. Предлагам ви да преминем а, направо към а, разискването, тъй като Европейската комисия не иска думата на този етап, така че давам думата на господин Лазон. Благодаря ви, господин Драньо. Европейския съюз, който твърди, че гарантира равнопоставеност между държавите членки, в крайна сметка успя да създаде една система, която е изключително неравноправна, като по този начин само се увеличава конкуренцията и то във всички отрасли. Към това се прибавят и поредица от нови изисквания правила, които непрестанно се увеличават в десетилетия насам и които още повече осложняват дейността на нашите селски стопани. Въпросът за запазване на околната среда, разбира се, е важна тема, но, но поставянето на европейските правила и националните изисквания става прекомерно бреме. А и постоянно се говори за опростяване на ОСП, но лично аз съм селски стопани и мога да ви кажа, че нищо не се опростява, дори напротив, постоянно се увеличават и положението вече става нетърпимо. Освен това има и един друг елемент на неравнопоставеност, който е очевиден и става въпрос за цената на работната ръка. Това води до социален дъмпинг, който би трябвало да бъде абсолютно забранен в Европейския съюз, защото въжи и за различните законодателство за използването на фитосанитарни продукти. Някои от тях са забранени във Франция, например. като един продукт, който се смята за канцерогенен в Франция, но за който не успяхме да намерим съгласие на европейско равнище. Това е един продукт, който се използва за опазване на черешите. Припомням ви също така, че ЕФСА заяви, че не разполага с необходимите данни, за да гарантира забрана, за да препоръча забрана на този продукт. А данните, които представи Франция, очевидно не са достатъчни и фактът, че продуктът е забранен в Франция, неизбежно ще увеличи цената на черешите произведени, произведени в Франция. Това е поредният пример за тежкото функциониране на европейското законодателство. Благодаря ви. Думата има следващия лято господин Хутема. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за организирането на това изслушване. То наистина е много важно изслушване и хвърля нова светлина на темата от различни гледни точки, което разбира се е много добре, когато изучаваме въпроса за равнопоставеността и можем също така да направим анализ със задна дата на цялото законодателство, което се прилага в момента в Европейския съюз. Аз лично винаги съм имал своите резерви относно идеята за оставяне на повече гъвкавост за държавите членки, защото това може да доведе само до повече обвързано с производството подпомагане. Разбирам, че има предложение за увеличаване на предвидените 500 на милиона, но трябва също така да се гарантира, че няма отпускане за отпускане средства от държавите членки за недопустими под... случаи на подпомагане и също така да се гарантира, че компенсирането на липсата на равнопоставеност в един отрасъл трябва да води до поява на, равнопос... на липса на равнопоставеност в друга. Споменахте и възможността да се използва фонда за спешни случаи. Това според мен също може да доведе до засилване на липса на равнопоставеност в рамките на Европейския съюз. Oui, monsieur Господин Тес има думата. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на четиримата ни експерти. Техните изказвания наистина бяха много интересни. И аз имам няколко въпроса към тях. Господин Линдберг Мацен спомена колко важна е гъвкавостта Смятам, че неговата, неговият довод наистина е много интересен. Действително има много силно изкривяване на конкуренцията в рамките на Европейския съюз, което се дължи до голяма степен на а, разликите в прилагането на европейското законодателство в държавите членки има значителни разминавания между плащане, които се осъществява по първи стълб на ОСП, между държавите членки, но дори и в рамките на отделни държави. Така, например, във Франция се плаща между 10 и 1000 евро на хектар. Очевидно е, че трябва да се предприемат някакви мерки. Споменахте отпуснатите 500 милиона евро за преодоляване на кризата дали нямаше да е по-добре тези средства да се използват за стабилизиране и уравновесяване на пазара. Така, например, трябваше да се вземат превентивни мерки срещу употребата на палмово масло в хранителни стоки, например, вместо масло. А освен това, 60% от а, тези 500 милиона все още не са отпуснати на практика. А, също така ме притеснява факта, че в а, държавите членки има селски стопани, които е, оказват е, натиск върху местните вериги на супермаркети е, да не пускат в своите вериги с стопански продукти, идващи от други държави членки. Ами ако такива ще са политиките, нека че си просто да сложим край на вътрешният пазар тогава. Трябва да се вземат спешни мерки, ако искаме да спасим единният пазар в областта на селското стопанство. И също така силно се притеснявам. Вижте какво се случи вчера в Австрия. От 15 години се занимавам с ОСП и се опасявам, че по време на последната реформа много се отдалечихме от основните цели на тази политика. Благодаря ви, думата има господин Декастро. Eh, благодаря. Аз също искам да благодаря на експертите за много интересните им изказвания. Аз също виждам липсата на равнопоставеност на е, държавите членки, което според мен е, поражда много силен риск от ренационализация на ОСП. И като отчетохме кризата в е, селскостопанския сектор, е, е, сриват с близо 30%, ние не сме реагирали с, на тази европейска криза с европейско решение. 500 милиона са предвидени и са на разположение но по-голямата част от тях все още не са а, разпределени, а и няма никаква ефикасност в решенията, които се вземат за разпределението им между държавите членки. Затова а, тази тенденция към ренационализация е видима и ние не сме намерили решението, за да се върнем към по-преки европейски политики. Гъвкавостта ни води е, до тази опасност е, от е, ренационализация, връщане на националното е, равнище и за това искам да се обърна към господин Ян Мат. Какво а, е, според вас можем да направим или действителността е такава и нищо повече не може да бъде направено? Или си остават само догадките ни какво би се получило? Благодаря. Благодаря, госпожа Петир. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem svim. E... Много ви благодаря господин председател. Благодаря и на гостите за техните изказвания. Бих искал да задам, бих искала да задам един въпрос на специалиста от Унгария и мерките за намаляване на ДДС. Тези мерки започнаха ли да дават конкретни резултати? Казахте, че сте намалили ставката на ДДС от 25% на 5%. Това въжи само за кланищите трупове и половините кланищи трупове на свине или са проведени други мерки в, в сектора на производството и само тези два отрасла или се, се ограничава намаляването на ДДС? Ik ben bijzonder blij met deze bijeenkomst. Vorige week met de crisis... Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че повеждаме това изслушване днес обсъждахме темата с кризата в а, селското стопанство миналата седмица и днес започваме да обсъждаме конкретните измерения на тази криза и смятам, че има много мехи, които могат да бъдат предприяти успешно. Имам а, въпрос относно към господин Ян Мат. руското ембарго имаше очевидни е, последици за секторите на плодовете и зеленчуците. Е, бяха предвидени 500 милиона евро помощ за справяне с е, тази криза. Сега се говори за увеличаване на помощта, но е факт, че има сериозно забавяне с отпускането тези средства и факт, че точно са достигнали до производителите. На кого се... Къде е грешката? Кой може да кой носи вина за това забавяне? В, в отрасла на свинебъството също имаше проблеми с а, освояването на тези помощи. В а, Франция и в, а, в Дания, например, средствата бяха освоени много по-бързо. Също така, с производители ни изпращат а, хиляди имейли, питащи какво е новата разпоредба за сертифицирането и аудита. Така че въпросът ми към господин Ян Мат е как се отразяват тези нови мерки конкретно на производителите. А сега следващия ми въпрос е към господин Хосте, който направи изложение за сектора на свиневъдството в Дания, където има много високи производствени разходи. Повдигнах въпроса по, по време на последното посещение на министърът на Нидерландия по, по повод на съвета тук, в Брюксел. И тогава заявих, че да, в нашата страна инвестирахме значително в по-хумани отношения към животните. Сега бихме искали да видим възвръщаемост на тези инвестиции и се питаме как може това да се случи. Говорим за мерките, свързани с по-хумано отношение към животните и опазване на околната среда. Истината пропуснах Натура 2000, директивата за местообитанията и директивите за птиците. Знаете също така, че беше прият и стратегия за биологичното разнообразие и бяха изготвени насоки на европейско равнище. Както знаете, господин Мат, в моята провинция в Нидерландия имаше случай на иземване на ферми. Така че въпросът ми е следният. Как може да гарантираме, че насоките се прилагат? Обръщам се към колегите от другите държави. Аз гледам на въпроса от а, холандска гледна точка, но предполагам, че подобни, подобни проблеми се сблъскват и в други държави членки. И това наистина е жалко, защото това може би ще бъде края на млекопроизводството в а, Нидерландия. Вижте, да Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es schon überraschend, dass ausgerechnet die Е така, скъпи колеги, странно е, че Националния фронт се оплаква, че нямаме единна политика в тази област. Много вълнуващо. Ако има Брексит, ако Обединеното кралство е, излезе, ако Националния фронт е, иска национална политика, резултатът от е, изслушването може да бъде, че явно няма какво да правим заедно при положение, че има общи изисквания за животновътството, за клетките много отдавна има изисквания за оголемени клетки, но те не е, се изпълняват. Ако не ги изпълняваме системно, ако нямаме обща социална политика, различията ще продължат. Въпреки всички оплаквания обаче, според мен, могат е, да се уравновесят плюсовете и минусите. В Нидерландия може би е по-интензивно земеделието в определени отрасли, отколкото да кажем в Ирландия, но това не означава изкривяване на конкуренцията само по себе си. Не бива да се допуска нарушаване на екологичните стандарти и трябва ясни етикети, които да показват происхода. Трябва повече прозрачност за потребителя. Той да е наясно откъде идва стоката, за да направи своя свободен избор. И още нещо. Последния кръг е, реформи на ОСП бяха въведени промени, които могат да оценят, може би, експертите. Опитахме се да уеднаквим плащаните премии в Европа по втория стълб. Това беше опит за уеднаквяване на условията. Благодаря, господин Ферон. Гутеев. Благодаря ви, господин председател. Ами аз съм малко изненадан, защото за първи път водим политически дебат в комисията по селско стопанство. Изненадан съм, защото според мен селското стопанство не е нито наляво, нито надясно. И както господин Дес и господин Декасъл го направиха, т.е. да смесват селско стопанство с вътрешно европейска политика, е прекалено лесно решение на доста по-сложен въпрос. Припомням на господин Дес, че ние носим отговорност за вътрешната политика на Австрия. Припомням също така на господин Декастро, че ако действително иска държавите членки да нямат вече правомощи в областта на селското стопанство, а само Европейската комисия да има претенции, че може да налага мнението си в отрасла, ами добре, нека да продължават да политизират разискванията в нашата парламентарна комисия. Това се случва за първи първи път и много съжалявам за този факт, защото според мен това не е подходящото място и не това желая Националният фронт. А, нека да, вклю... нека да се пък да впишем дебата по-ясно в, настоящият контекст. Вие отказвате чисто и после да видите какво се случва в а, момента в Европейския съюз. Всички присъствахте на представенето на планът за спешни мерки на комисария Хоган и всички сте съпросите с мен, че този план е недостатъчен и той не взима предвид а, действителните трудности в сектора на същото стопанство. Той се стреми да избегне истинските проблеми, а именно факта, че за съжаление Европейската комисия носи отговорността за кризата в отраслното стопанство днес. Също така държа да отбележа, че всяка държава в някаква степен защитава собствената си стопанска политика и е, да се изискват европейски мерки за справяне с е, кризата е, е чисто и просто изби... затваряне на пред факта, че положението в отделни държави членки е много различно. За съжаление, политиката водена от Европейската комисия, както стана ясно в отрасла на млякото, е политика, която не позволява държавите членки да управляват своето селско стопанство, а държавите членки са принудени да търпят контрола от страна на Европейската комисия. И е жалко, че не сме в състояние тук да постигнем консенсус за грешките на новата ОСП през 2014 година. Днес, сме сблъскани, днес се сблъскваме с дисциплинността на допуснатите от нас грешки. Това ли искаме държавите членки да няма вече контрол над своето селско стопанство и господин Хоган да има пълна свобода да управлява нашата работа тук в Комисията по селско стопанство? Благодаря ви. Köszönöm szépen. Petír képviselő asszonyhoz csatlakozni. Господин Ердоса, благодаря ви. Съгласен съм с казаното от госпожа Петир относно намаляването на ставката на ДДС от 25 на 5% за кланичните трупове на свинско месо. Тази промяна вече влезе в сила в през месец юни миналата година. И тази ставка ще се прилага и за други продукти, сред които млякото и яйцата. И това не е временна мярка, а е постоянно намаляване на ставката. А ще въпрос е към господин Сабаткаи. Какви ще бъдат последиците от това намаляване на ДДС от 25 или 20% на 5% в сектора на млекопроизводството? Какви според вас ще бъдат последиците от това решение? Благодаря ви. Благодаря ви, с това прекратяваме разискването и предлагам да дадем думата на всеки един от нашите експерти. Ще ви дам по няколко минути за отговор. Започваме с господин Линдберг. Ще ви помоля в рамките на 3-4 минути да отговорите. Thank you much. Well, um, благодаря. Ако правилно съм разбрал един от въпросите, някой от вас е останал с впечатлението, че подкрепям гъвкавостта и различните изисквания в държавите членки. Това въобще не е така. Аз просто представях положението. Ако искате да има промени, моето предложение е за увеличаване на прозрачността има за цел да даде на фермерите инструмент за намаляване на различията между държавите членки. Чрез придобиването на повече познания за това как се прилагат правилата в държавите членки, би било по-лесно да се пледира пред държавите членки, пред комисията а, за промени. Нашия опит показва, че моята теза е правилна. Ние сме използвали информация от други държави членки, за да променим положението в Дания. Благодаря. Благодаря ви, господин Сабаткай. Много ви благодаря. В отговор на въпроса на госпожа Петир, Ами, колегата в известната ден вече ви отговори. През 2016 година влезе в сила тази, изваред... тази мярка за намаляване на ставката на ДДС от 25 на 5%. И сега вече очакваме стабилизиране на пазара на свинско месо. Имаме също така данни за бедността на производителите в сектора. Аз се запознах с тези налични данни също така данните за покупателната на населението показват, че 60% от гражданите на Унгария не може да си позволят да купуват свинско месо, така че се надяваме това намаляване на ДДС да има последици. А, в областта на, както, вижд, както каза и колегата, Очаква се да се въведат мерки за намаляване на ДДС в областта на птичето месо. Предвижда се подобна мярка и за намаляване на ставката на ДДС от 27 на 5% за производството на яйца, за върху яйцата, извинете. Но в областта на, на свинското месо, пак казвам, говорим за базисните продукти, за кланични трупове, половини кланични трупове и а, непреработено месо. И при намаляване на ДТС за тези продукти се очаква на първо място две трети от а, населението, което има по-скромни доходи, Благодарение на това намаляване на ДДС, което според нас ще има, надяваме се поне, въздействие върху крайната цена на продукта, да даде възможност на тези хора, които сега не можеха да си позволят да започнат отново да купуват тези продукти, което от своя страна доведе до стабилизиране на пазара. Разбира се, трябва да се направи оценка на въздействието и след като бъдат приложени мерките, разбира се, ще можем да установим какви ще бъдат последиците от тях. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Мат има думата. Dank u, eh, voorzitter. Ik had een aantal gerichte vragen om te beginnen van... Uh... Много благодаря. Бяха отправени пряко към мен няколко въпроса. Uh, а именно за социалния дъмпинг и други. Разбира се, че трябва да се стремим да го избегнем. В Европейския съюз няма един минимална заплата, което води до неравнопоставеност и буди загриженост. Поне у нас в Министерството се изразява същото. Една обща минимална заплата би помогнала. Господин Тема попита за кризисния фонд от 500 милиона евро. Всички знаят, че ако а, бъдат взети средства от този фонд, то ще бъде за сметка на преките плащания – производителите на плодове и а, зеленчуци на а, практика а, допринасят повече, отколкото а, получават. Според мен се а, поставя в по-благоприятно положение и износа и а, Юнкер мисля, че е, именно по този въпрос може да разговаря с е, Русия за плодовете и зеленчуците, тъй като положението в Русия на практика е трудно и за е, самите тях, за е, местните производители в резултат на бойкота. мисля, че би могло да се постигне споразумение за обмен между Русия и Европа. Тези 500 милиона евро, съгласен съм с поставилия въпроса, че могат да бъдат използвани. Аз бях председател на КОПА на вече, е, е, вече не съм, но добре си спомням как обсъждахме въпроса за разпределението между държавите членки, така че да се гарантира равнопоставеност. Е, в Нидерландия се търси начин да се изпълни един план за преструктуриране, примерно в свиневътството и е, за преразглеждане на е, плащаните е, данъци и такси от животновъдите, но но тези големи а, средства а, се освояват а, на национално равнище. Господин Декастро постави въпроса за ренационализацията, имаме е, предвиден междинен преглед и има обща европейска дискусия за е, използването на тези средства. Ако се постигне едно споразумение за 10% увеличение, то тогава ще могат да се разпределят повече е, средства и е, ще има по-големи възможности за износ. Трябва да кажа да. Според мен е необходимо да се постигне е, този, тази промяна, което ще доведе и до намаляване на финансовите загуби. Сега за бойкота на Русия. Пак беше поставен този въпрос, но пазарът остава отворен. Трябва да се намери начин на практика да се реши въпроса. Е, фактически е, вчера Юнкер е, направи този ход с осигуряването на коридор, коридор, извинявайте. В действителност цената не е единствения фактор, с който потребителя решава дали да купи една стока или не. Много зависи от етикета и ако не е посочен происхода на етикета, то тогава решението може да бъде отрицателно въпреки цената у нас. Е, наблюдаваме едно стопяване на Броя на хората, които искат да се занимават с земеделие, има земеделски стопани, които много добре се справят с управлението на защитените зони по Натура 2000. Около 40% в Нидерландия трябва да се справят с а, такива защитени зони. Знам, че така и в Белгия, и в а, Франция. Така че няма някакво драматично напрежение между Натура 2000 и земеделието. По-нататък беше поставен въпроса а, за националната или европейската а, политика. Една, на трето място е Франция по износ на земеделски продукти в света и мисля, че френските земеделски стопани могат да се възползват от еднаквите условия и от европейската политика, благодарение на която могат да се развиват по-добре. Що се отнася до казаното а, тук в дискусията, правят се инвестиции в хуманното отношение на животните и околните среда. Има две директиви в тази област, но при производство организирано в по-големи мащаби, може да се наблюдава по-висока смъртност на малките прасета. Трябва да сме наясно не само със състоянието на отрасъла, но и на пазара и на потребителите. Така може да се постигне равнопоставеност между производителите, между държавите членки и да не забравяме, че частната инициатива може да допълва усилията на политиката в Швеция, например, поради изискването да се използва слама за всички животни, там търсенето е много по-голямо, отколкото на юг, в Испания или в други е, страни съвсем ясно е, че тук имаме климатични различия между юга и севера. В Нидерландия, примерно, имаме доста активна позиция на частния сектор. Площа за едно животно е определена в нормативната база. Има някои е, дейности и изисквания, които е, не могат да зависят е, само от пазара и от частната инициатива. Те трябва да бъдат нормативно определени. И същевременно винаги има място за частният сектор и неговата инициатива. Благодаря ви за изказванията и за отговорите. Благодаря ви за днешната дискусия. Ще ги знаем колко важна е темата за съвместната ни работа. Смятам, че днешното разискване не беше напразно. Вашата професионална експертиза беше на висотата на очакванията ни и ни помогна да си отговорим някои допости, които си задаваме непрестанно. С това приключваме изслушването, което беше първата част от днешното ни заседание. Продължаваме с втората част от днешното заседание обмяна на мнение с представители на Европейската комисия относно делегираните актове и актовете за изпълнение, свързани с кризата в сектора на сърското стопанство. Господин Корте ще се присъедини към нас след малко, така че ви предлагам да направим няколко минути почивка. А преди това бих искал да се възползвам от тази кратка почивка, за да пожелая с няколко дни закъснения, че е ден на Петър Ява, който вече е днес след нас. Вчера отпусна въображения си ден, за който го поздравявам. Няколко минути на техническа почивка, докато чакаме да пристигнем в комисия. И така предлагам ви да подновим а, работа. Господин Кофта се присъедини към нас. Приветствам го с добре дошъл. И без повече закъснение ви предлагам да се възползваме от времето, което ни оставя от днешното заседание. Така че ще ви помоля да вземете местата си. Pour que cet échange de vues puisse euh, débuter, да започнем с днешното нашият обмен на мнения. Както знаете, предстои ни обмен на мнения с Европейската комисия относно делегираните актови актови изпълнения, свързани с кризата в стопанския сектор. Благодаря на господин Корте за неговото присъствие ще обсъждаме делегираните актове, свързани с настоящата криза на селскотопанските пазари. Както знаете, комисарият Хоган съобщи тези изваредни мерки по време на съвета по селско стопанство и е, риболов, който се поведе на 14 март 2016 година. Получили сме един делегиран акт, свързан с сектора на млякото. Той беше прият е, по спешната процедура и вече влезе в сила. Но, както знаете, имаме все още възможност в Европейския парламент да внесем възражение срещу този делегиран акт, е пряко свързани с акт за изпълнение по същата тема. Става въпрос за регламент за изпълнение изпълнение на Европейската комисия 559 от 2016 година, който позволява споразумения и решения за планиране на производството на мляко на млякото и на млечните продукти. Ще моля господин Крохте да ни обясни доводите за приемане на тези два правни акта от страна на Европейската комисия, както техните основни цели. И също така, ако имате други запланувани делегирани както актови изпълнени, свързани с кризата, които в момента подготвяте, ще помоля да ни ги представите. Господин Корте, имате думата. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Andrieux. Et euh, je vous offre mes excuses pour le petit... Благодаря, господин председател. Извинявам се за закъснението. Благодаря ви също така, че включихте тази точка в дневния си ред днес. Преди да отговоря на конкретните ви въпроси, бих искал само да отбележа, че положението на слободските пазари далеч не е задоволително. За съжаление, все още сме свидетели на много ниски цени, особено в сектора на млякото и на свинското месо. Ето защо е от съществено значение да обсъдим темата днес. И също така е много важно за мен, че имам тази възможност да ви дам текущи сведения за мерките, предприяти от Европейската комисия след изказването на комисаря Хоган в финалното заседание преди две седмици. Господин председател, нямам намерение да ви представям всяка една мярка, която комисията прилага. Както знаете, през март комисар Хоган обяви 13 допълнителни мерки с цел борба с кризата на селско-стопанските пазари. Във връзка с вашето искане днес ще говоря за делегираните актове. Много работа тече в момента. Все още управляваме схемите за частно складиране, които действат. Имаме специална група за селско-стопанските пазари. Е, вие сте покана заедно с е, някои други е, депутати на заседанието утре. Разглеждаме възможността за допълнителни средства за насърчаването на селско-стопански продукти. Вероятно си спомняте 30 милиона, които бяха отпуснати за мляко за пиене за Сирия, европейско мляко за пиене. Тази програма също се изпълнява. Разбира се, комисията и нейните служби активно търсят нови пазари в чужбина. Комисаря беше в Китай и Япония миналата седмица точно по тази причина. Сега актуална информация относно това, което се случи, откакто комисаря се обърна към вас преди две седмици. Първата мярка, която искам да спомена, не изисква одобрението на Европейския парламент, но е важна. Става дума за увеличаването на тавана за интервенционното изкупуване на мляко на прах. Регламента предлага максимален тонаж от 109 000 тона за мляко на прах и 50 000 тона за маслото. Когато се стигне до това ниво, комисията трябва да премине към системата на търговете т.е. няма да изкупуваме на фиксирана цена, ще минем към тръжна система. Комисията направи предложение за отвояване на тези тавани. 218 000 тона за мляко на прах и 100 000 тона за масло. Това предложение беше прието много бързо от съвета. Това означава, че имаме възможността да продължим да изкупуваме млякото на прах и маслото за много по-дълго време, преди да се стигне до този таван от 218 хиляди. Факта, че комисията изкупува такива съществени количества не е добър знак. Това означава, че пазара не купува млякото на прах, нямаме проблем с маслото. Проблема е с млякото на прах, обезмасленото мляко на прах. Това показва, че кризата на пазара на млечни продукти е много сериозна. Толкова по този въпрос. Новите тавани са в сила от е, миналата седмица. Други въпрос, свързан с сектора на млякото, за която и вие говорихте. Двете мерки, които комисията прие, за да покоръжи доброволните споразумения сред стопаните – да се планира производството на мляко. Това е акт за изпълнение по член 222 от Общата организация на пазара и делегиран акт. Делегираният акт и акта за изпълнение са приети и са в сила от 13 април и те ще се прилагат в рамките на 6 месеца до 12 октомври 2016. ООП, базовия регламент в този конкретен случай, е, позволяват допълнително удължаване на срока за не повече от 6 месеца. Забавянето е, вече тече, което се предвижда за сключване на подобни доброволни споразумения. Ако искате, мога да обясня накратко защо тези правни инструменти са толкова важни и защо призоваваме парламента да даде своята благословия, що се отнася до е, контрола върху делегирания акт. Да погледнем развитието на нещата, защо е важно да се окоръжат европейските производители на мляко да произвеждат по-малко и защо е трудно да се случи това без тези конкретни мерки. Ако погледна положението на пазарите на мляко и млечни продукти в Европейския съюз, ще видим три фактора, които създават трудности. На първо място, без съмнение, падането на цените в световен мащаб. Цените на млечните продукти са ниски навсякъде. Всички производители по света са под натиск. Това е и в резултат на а, ниските цени на стоките като цяло, не само на млякото. Защото търсенето пада най-вече в Китай. Това е първата причина. На второ място, втората причина е свързана с руското ембарго. Както знаете, Русия беше много важен пазар за млечни продукти от Европа. Този пазар вече го няма. Няма го от август 2014 година. Третата причина факта, че след премахването на квотите за мляко от април миналата година, станахме свидетели на голямо увеличение на производството на, мля... производството на мляко. И това увеличава само по себе си трудностите на пазара. Всъщност имаше свръхпредлагане поради първите два фактора, които споменах. Сега виждаме цифрите постъпват при нас всеки месец, виждаме, че в Европа навсякъде се произвеждат между 4 и 5% повече мляко, откакто се премахнаха квотите. Разликите в увеличението са, са големи в държавите членки. Има разлики и в регионите, и в регионите има увеличение, но като цяло в Европейския съюз има увеличение. Ако погледнете на веб страницата на обсерваторията на млечните пазари, ще видите данните. Те са на лице. Този конкретен фактор се опитваме да решим като проблем с тези две мерки. Има възможност за фермерите, които са организирани в организации на производителите, в а, междубраншови организации или в кооперативи. А, възможно е тези фермери да седнат и да се договорят за това колко мляко да произвеждат. По принцип, подобни договорки ще паднат под брадвата на европейското законодателство за конкурентоспособността. Това се нарича картел. В ООП обаче има възможност, когато има сериозна криза, да се освободят селските стопани от подобни изисквания, стига да са организирани. Точно това правим. Така стоят нещата в момента. Това представлява нещо като защитен механизъм от страна на ОСП да се защитят онези дружества, които искат да се договорят за по-малко производство. Това е нещо много важно. Това е нова разпоредба и е, тя се появи през декември 2013 в рамките на ОП с вашата помощ. Отново казвам, за първи път използваме тази разпоредба. комисаря продължава да прикамва производителите от сектора да се възползват от тази възможност. В общение, господин председател, още два-три важни аспекта. Комисията даде ход на една процедура за създаване на обсерватория на пазарите на местни продукти. Знаете, че има такава обсерватория за млечни продукти. Тя действа вече 2-3 години. Комисар Хоган обяви, че ще създаде подобна обсерватория за наблюдение на пазарите на месо. Комисията може да направи това по един чисто бюрократичен начин, чрез създаването на експертна група. Експертите се подбират чрез процедура на подаване на молби. Тя е открита за всички, публикувана е. Кандидатите експерти могат да кандидатстват до 15 май. Първата съвместна среща на експертите в рамките на тази обсерватория, да се надяваме, ще се проведе преди лятото и Съответно ще имаме още един инструмент да наблюдаваме по-отблизо това, което се случва на пазарите на месо. Тук става дума за свинско, говеждо и телешко. Няколко думи за плодовете и зеленчуците. Положителното тук е, ако погледнем данните за търговията, положителното е, че много от производителите са успели да се адаптират прямо загубите във връзка с руското ембарго и са намерили външни пазари. Вероятно си спомняте, че Европейския съюз се намеси веднага през август и септември 2014 година с конкретни мерки, които бяха насочени към сектора на плодовете и зеленчуците. Знаете, това са нетрайни продукти. и изведохме от пазара чрез съответните механизми около 1 милион тона плодове и зеленчуци. Общите разходи, свързани с тази мярка, са около 262 милиона евро. Мярката, която се прилага към днешна дата, ще бъде премахната в края на юни и комисията съвсем скоро ще предложи нова мярка, която ще бъде в рамките на един делегиран акт. Това ще бъде втория делегиран акт. Господин Андрео, ще стигнем и до вас след малко. И тази мярка ще предвиди увеличаване на съществуващата програма с една година до юни 2017. Естествено, ако ембаргото бъде вдигнато по-рано, това ще е отличен резултат, но в началото ние предвиждаме увеличение с една година. Много внимателно е, разгледахме необходимостта от това да се адаптира съществуващата схема. Тъй като говорим за третата година от началото на прилагането на тази мярка и много от производителите са намерили други пазари, бюджета за, за тази схема и е, съдържанието на схемата ще бъдат е, сериозно намалени. Комисията скоро ще предложи пакет, в който ще има конкретни количества за държавите членки. Ако погледнем развитието от 2014 година, а и ако погледна въздействието на, на, на мерките въведени от 30 юни 2015, въздействието може да бъде измерено като 35%. 35% от помощта е освоена. Това са добри новини. Е, съответно, това означава, че има по-малко нужда от е, тази мярка. Ето защо мисля, че в рамките на третата година можем да направим предложение за делегиран акт, който да отчита това състояние на нещата. Накрая по отношение на финансирането, комисията ясно заяви, даже в пленарна зала преди две седмици, че по-настоящем няма възможност в рамките на европейския бюджет да се осигури финансиране за онези фермери, които искат да намалят своето производство. Много говорихме обаче за това дали държавите членки могат да предоставят държавна помощ с цел да се подпомогнат фермерите, които изпитват сериозни трудности. В допълнение към, знаете, праговете de minimis и съществуващите механизми за, за помощ. Имаме насоки и там казваме, че държавите членки могат да предоставят около 15 000 евро годишно на фермер за секторите, които са в тежко положение. Има нещо важно, което искам да спомена бегло. Тази държавна помощ може да бъде отпускана под формата на заеми, които трябва да бъдат връщани или под формата на гаранции. Ако фермера поеме ангажимент в контекста на държавната помощ да намали или да стабилизира своето производство, тази помощ може да бъде отпусната и като безвъзмезна помощ и съответно няма да трябва да се връща. Това е възможно само обаче, ако има пълен ангажимент от страна на производителя. Тук говоря най-вече за млекопроизводителите. Те трябва да поемат ангажимент, че ще произвеждат по-малко или най-малкото, че няма да произвеждат повече. Това е условието за тази схема, която е, ще се използва за, за подпомагане на фермерите, които са в трудно положение. Ако има такова подпомагане и някой произвежда допълнително мляко, знаете, това не е нещо разумно. Мисля, че по този начин изчерпвам а, своето експозе, какво се е случило, откакто комисаря се обърна към вас преди две седмици. Надявам се, че съвсем скоро ще мога да получа разрешение за действие, що се отнася до делегирания акт за кооперативите и за допълнителните намаления на, на производството. Ще поискам същото и по отношение на делегирания акт за плодовете и зеленчуците. Той ще се появи в идните няколко седмици. Благодаря. Мерси, мерси много ви благодаря, господин Корте. Започваме с въпрос, въпроси и отговори. Думата има господин Дантан. Мерси, президент. Euh, Благодаря ви, господин председател. Сведенията, които ни представи господин Корте, показват, че Европейската комисия започва да прилага мерки за преодоляване на кризата, поне от психологична гледна точка, но не съм убедена, че разполага с необходимите средства за преодоляване на кризата. Най-малкото, защото не съм убедена, че всички комисари, включително и е, комисари, отговарящ за бюджета, действително са достатъчно добре запознати с положението е, на сельските стопани в е, Европа. Максималната помощ, като може да се отпусне от държавите членки е 15 000 евро годишно. Но в голям брой от държавите членки производителите ни казват, че продажната цена вече не покрива техните разходи за производство и те губят между 5 и 10 евроцента. Или, казано с други думи, ако даден производител произвежда 150 хиляди килограма мляко годишно и получи 15 000 евро помощ годишно, просто това, което може да, е, да помогнем да излезе на нула. И ако всеки път, когато избухне криза, държавите членки сами трябва да се справят с нея, тогава очевидно, че е, нашите граждани ще поставят под въпрос нуждата от съществуването на общата съскотопанска политика. Ето защо трябва да се обърнем към цялата комисия, включително и към председателят на комисията, не само към господин Хоган. Обеден съм, скъпи колеги, че колкото и да са качествени делегираните актове, които ни се предлагат, единствената мярка, която може да ни позволи да сложим край на кризата днес, е да насърчим производителите в Европа като цяло малко да намалят своето производство. 2% или 2% и половина надхвърляне на предлагането в сравнение с търсенето е съотношението на регулиране на производството, което е свързано с, изхранване с храната на животните. И е много по-лесно по този начин да се преодолее кризата, отколкото да се е, предвиждат административни мерки и да се складира стока, което със сигурност ще купи със своята цена, независимо дали става въпроса за мляко на прах или за масло. Ето защо бих искал комисията да обсъди тази възможност. А относно самия делегиран акт, който взема предвид, който всъщност обобщава цялостния набор от предложени мерки, мисля, че е предложение, което може да бъде подкрепено от, от Европейския парламент, но имаме нужда, разбира се, и от необходимото финансиране, което да се пъсва това предложение. В сектора на плодовете и зеленчуците и слушах, запознахме се с анализа на пазара, който показва, че редица държави членки са намерили нови пазари отвъд традиционните. И смятам, че усилията, които полага комисарят в това отношение са интересни за нас, но смятам, че едва сега започваме активния сезон за производство на плодове и зеленчуци и през идните няколко месеца ще имаме много по-ясна представа за състоянието на пазара в този отрасъл. И в този момент ще можем да поценим дали делегираният акт отговаря на реалността на пазара, защото, пак казвам, през няколко седмици до месец ще започне активното производство под везденчуци в цяла Европа. Благодаря ви, благодаря ви за уточненията и за предложенията. Давам думата на госпожа Мюлер. Корте, Корте, Корте, Господин Корте, много ви благодаря за представената информация. Факт е, поне в Германия, че е, има кооперативи. Аз лично съм запозната е, с, е, положението в един от тях, които искат от е, производителите да намалят своето производство с наполовина. Частните ферми категорично отказват да изпълват, изпълняват каквито и да било критерии, за да получат по-добра цена – Има и други начини, като например е, субсидиите за реализация на продукцията на пазара. Вие споменахте помощта от 15 000 евро. За съжаление, Министерството на земеделието е, на Германия вече заяви, че не желая да прилага е, тази мярка в такива размери. като че ли има прехвърляне на топката от Европейския съюз към държавите членки обратно. Свежи пари видимо няма. И както посочих и в пленарната зала, иска ми се да се въведе премия за намаляване на производството на мляко като една временна мярка. Бихме могли да обсъдим такъв подход, за да може да се е, регулира извеждането на количество от пазара. Благодаря, господин Рослинг. за премии говорим и се връщаме веднага към 60-те години. Ние каква работа няма да свършат тези премии, защото те просто ще прехвърлят проблема другаде. Комисията не дава обяснения и след всички продължителни дискусии комисията не е стигнала до никъде стана ясно, че количествата трябва да се намалят. Комисията каза, е, това е работа на държавите членки. Е, държавите членки казаха, че представителните организации трябва да го решат с производителите. Някои предлагат общо европейска мярка, и това е европейското решение. Иначе, кой производител ще се съгласи доброволно да намали продукцията си, като знае, че останалите не го правят? Освен това, на национално равнище само някои държави могат да си го позволят. За съжаление, много сме далеч от едно общо европейско решение. Посочихте, обсерваториите, действащата за млечните продукти и планираната обсерватория за пазарите на месо. Те ще наблюдават, но дали има инструментариум, който да помогне за контролиране на количествата. Хората като чуят за данъци върху прекомерните количества не приемат мярката. Млякото на прах след обезмъсляване, производството на масло и складирането му не помагат. Не помагат също и опитите за износ на други пазари. Трябва ни европейски механизъм за намаляване на количествата, иначе млечният сектор ще изпадне в още по-тежка криза. И цените могат да се сринат до под 20 цента, което означава пълна разруха в сектора. Комисията кога ще проумее това? Благодаря. Господин Луазо, благодаря ви, господин председател. Опитите на Европейската комисия да преодолее кризата в сърскопанския сектор, които между другото са доста неуспешни, Ами се струва, че има на проучване на пазара във Франция, който доста добре прави обзор на положението. 45% от стопанските производители отчитат спад в доходите си, 14% от тях смятат да се откажат от своите стопанства до края на годината, което е трагично. Защо? Защото те са ужасени от а, спада на техните доходи и от прекалено тежкото административно бреме. А комисарят за отговарящото стопанство господин Хоган допусна на криз... достигането до подобна криза в сектора на млякото и на свиневътството. Има криза и в зърнения сектор, като също е толкова тежка. Факт е, че като цяло производствените разходи в сектора сърското стопанство нахвърлят цената на производените стоки. Всички го знаем добре. И това, това е истината. Всичко останало са безсмислени, стерилни о, разисквания. И мерките за подкрепа на, склад... на частното складиране по никакъв начин не могат да помогнат да се излезе от кризата. Имаме нужда от една обща сухтопанска политика, която отново да върне суверенитета на държавите членки, което може би няма се хареса на някой, да се сложи край на конкуренцията между европейските, между селското селското стопанство, държави членки, защото, както знаете, в е, някои държави и членки има недопустимо равнище на стрес и напрежение върху производителите. Трябва да се преосмисли целият селскостопански модел. Имаме изпълпвате пред две възможности. Или една селскостопанска политика, която да се основава на а, завладяване на нови пазари, който, който да имитира американският модел, модел, който ние не искаме, и да се върнем към а, един а, национален принцип, който да гарантира нашата продоволствена сигурност. И тук отново европейската политика за пореден път е абсолютно непоследователна, направо е потрясаваща. И виждам за пореден път голямите от колегите, които подкрепят тази политика. Не мога да ви кажа, е, че е, селските стопани са отвратени от политиката, която се води в е, Европейския съюз и да по много проста причина. Голяма част от членовете на тази комисия не са селски стопани и може би не се чувстват достатъчно пряко засегнати от темата. Благодаря ви, господин Бове. Alors, je voulais d'abord dire que les... Най-напред бих искал да отбележа, че казвам господин Дантан е в правилната насока и с специфичният си стил той много ясно показа несъгласието ни с мерките, предложени Европейската комисия. Защото има непоследователност в предложените политики. И тази непоследователност по никакъв начин няма да ни помогне да се справим с проблемите. Да се ренационализират помощите и да се иска от държавите членки да замесят европейската политика е това, което вече направихме с реформата на ОСП и виждаме докъде ни доведе тази реформа. Така че като цяло това е много погрешен път. Също така е непоследователно да се иска от селскостопански производители, от дадени отрасли да намалят своето производство и положение, че в други отрасли производството се увеличава. По този начин влизаме е, в една порочна, е, в един порочен кръг и очевидно, че ако няма обща политика за контрол на цените, няма как да се преодолее кризата. И тук не говорим само за млякото, също въжи и за географските обозначения, тъй като Европейската комисия, когато изготвяхме пакета за млякото, отказа да има увързване на ограничаването на производственият обем с контролът на цените, който е допустимо в случаите на географски обозначения. По въпроса за сектора на мезопроизводството, не, не е, споменахте един съществен въпрос, който ще се постави през едните няколко месеца, а именно споразумението, което ще бъде подписано скоро с Канада и споразумението, което се обсъждат с Съединените щати и Меркосур. Ако сключим тези споразумения между 20 и 30% от сектора на свиневъдство, на сектор на свиневъдството и на говедовъдството ще бъдат унищожени. И пак говоря, говоря, говоря само за едрия добитък. Ако обаче споменем и а, сектора на свинското месо, положението става още по-тежко, защото и американците и членовете на Меркосур ще искат да изнасят своята продукция към Европейския съюз. И пак казвам, тук навлизаме в друг нов порочен кръг. А имате възможност, и между другото няма да ви струва и цент от еврото, да се е, изключи чисто и по-сърбско стопанство от е, обхвата на преговорите с Съединените щати и Меркосур. Благодаря ви. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. José Bové hat es gerade gesagt. Благодаря. Господин Бове току-що го каза. Нашата политика е непоследователна. Обсъждат се доброволни намалявания на обемите продукция. Ако трябва изцяло да се а, намали производство, то това трябва да стане на територията на целия Европейския съюз, защото в момента Румъния, примерно, е наводнена с френски млечни продукти. Всеки изчислява колко пари са нужни, е, за да не се отдавят производителите. В Германия това са 3 милиарда и 100 милиона. На толкова се изчисляват загубите при 10 цента на литър. Важно е да говорим за обеми, за производство, за намаляване на тези обеми задължително на територията на всички държави членки. Благодаря. Dank u wel. Voorzitter, hier wordt gesproken over eh, geld van landbouw. Благодаря. За финансирането на ОСП бих казала следното. Миналата седмица разговарях с земеделски стопани и те заявиха, че искат средствата за ОСП да се отпускат. Тези 15 000 евро са за един стопанин, независимо от размера на стопанството. Един може да има 100 хектара, другия 10 хиляди. Тези 15 хиляди евро не са съобразени с различните размери на стопанствата. Ако говорим за организациите на производителите, парите от плана Юнкер, трябва да изтъкна един специфичен холандски проблем, а именно Мнозина стопани в Нидерландия инвестират в инфраструктура, строят и същевременно получават нищожни цени на литър мляко. Висят на, над главата им изискванията за изплащане на кредитите, постоянни разходи – Видяхте какво стана с Volkswagen. Колко време ще трябва да се реагира адекватно? Производителите на Volkswagen получиха отсрочката. Защо да не може това да се е, получи и в селското стопанство? Аз ви дадох пример с, хол... с холандските производители, но съм сигурна, че има и други. Земеделските стопани инвестират, строят, изграждат съоръжения за а, оборския тор и трябва да им дадем глътка въздух. Благодаря, господин Деси има думата. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Корте за изнесената информация. Пожелавам успех на комисията, но тук колегите говориха за член 2-2. Как ще е, организираме и осигурим прилагането му на практика, ако искаме от е, земеделските стопани да произвеждат с 5 до 10% по-малко, трябва по някакъв начин да ги подпомогнем. Има много фермери, които а, са изградили големи съоръжения, фермите им са модерни, в тях са вложени много средства и сега, ако те нямат някакъв стимул да намалят производството, нищо няма да се получи. Може би, ако Полша и Франция, примерно, намалят производството, други ще се възползват и ще увеличат с 10%. Затова според мен 222 не може да се приложи при условията на доброволност. Вярно е, че можем да спрем да внасяме палмово масло от е, е, палмово от е, Индонезия и да почнем да влагаме в сладоледите си произведеното и складирано масло. Но във всички случаи трябва да се поеме отговорността от Европейския съюз заедно с националните отговорности. ако в добри години плащаме определените по размер данъци, но получаваме данъчни облегчения в години с лоша реколта или с лошо положение в сектора, то тогава бихме могли да се справим. Ние нямаме правомощия в социалната сфера, но добре е да се използват парите за селското стопанство за социални дейности в земеделието. Това много ще помогне на земеделските стопани. В Германия принципът е, е да се делят на половина социалните разходи между работодателя и работника. Добре би било 50% от социалните разходи да бъдат финансирани по втория стълб. Трябва да сме внимателни в подхода си. Що се отнася до обемите и интервенцията, господин Корте а, е, каза, че се планира интервенция за маслото в размер на 30 000 тона. 30 000 тона е нищо в сравнение с предишни години, когато е било 250 000 тона. надделя в крайна сметка обем от 70 000 тона. Разбира се, не може да се организира намеса на пазара в неограничени количества, но извеждане на малки количества от пазара няма а, да се почувства. Така или иначе, потреблението не е много голямо, но поне 100 000 тона трябва да се изтеглят от пазара, за да се почувства на пазара и да спадне цената. В момента системата не работи добре. Благодаря госпожа Агилера. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle al señor Corte su intervención. Благодаря. Благодаря на господин Корте за неговото изказване. Бих искала да кажа, че когато се вземат решения при условията на криза, трябва да държим сметка, че ние се намираме в огромна криза на земеделието. А комисията при тези условия прехвърля на държавите членки отговорността, прехвърля топката в полето на държавите членки, въпреки че тези мерки могат да действат само ако се прилагат навсякъде. Ако само отделни държави изпълняват изискванията, няма да се постигне нищо. Испания произвежда по-малко мляко, отколкото консумира. Испания купува мляко от други държави членки. И сега испанското правителство ще трябва да се нагърби с задачата да намали с 6% обемите за срок от 5 години, при положение, че ние не произвеждаме големи количества. Когато има криза в Европа, в европейското земеделие, не бива да се вземат решения, които ренационализират общата ни политика. Мисля, че така не можем да постигнем реални резултати. Някои е, държави е, заявяват, е, че нямат готовност да го направят. Ето заради това гледам скептично на мерките. Една мярка ще е добра, ако се прилага навсякъде в Европейския съюз. Имам въпрос към господин Корте. Вие говорихте за подпомагане. También, екзактаменте, si va a haber continuidad o va a haber algún tiempo Благодаря за а, въпроса, който поставихте е за подпомагането а, поради руското ембарго но ако се е, направи една отсрочка, то тогава е, добре е, би било, би било да бъдат подпомогнати производителите, които са пострадали най-тежко. Как? Можете ли да ми обясните тези 500 милиона, които бяха прияти като а, пакет мерки а, есента миналата година не са освоени. Какъв е проблема? Защо те не се освояват? Благодаря. Господин Феран, благодаря, господин председател. Ако трябва да въобще дискусията, тя е много шум за нищо. През март 2015 година всички приехте премахването на квотите в сектора на млякото по-голямата част от вас, с изключение на няколко опълченци от а, Франция. И една година по-късно може да направим следният извод. Една година по-късно има криза в сектора на млякото, криза, която лесно можеше да бъде предвидена. И също така ми се струва, че има ясна воля да се разруши всичко, което беше изградено стъпка по стъпка, за да може всяка държава отново да си върне независимостта в областта на млекопроизводството. Комисията ни казва, че всичко е наред, че има план за преодоляване на кризата, че комисарият Хоган ще гарантира всички да можем да се възползваме от достойно производство на мляко в цяла Европа. Аз пък имам един въпрос към Европейската комисия. Беше ни представен един план, който изобщо не е такъв. Страните, които взеха решение да увеличат производството си на мляко, ще могат ли да се възползват от част от това производство, използвайки мерки за складиране. Ако случай наистина е такъв, целият план, предложен от господин Хоган, губи своя смисъл. Очевидно, че той ще привилегирова нези, които решат, че е добре да има производство, за сметка на други страни, които ще намалят своето производство. Така че е, за пореден път се опитват да ни побутат а, измамни предложения и по формата на общоевропейски мерки отново ни се предлага свърхлиберализъм. Благодаря ви. Господин Фланаган. Благодаря. Голям интерес проявявам към изказването на господин Корте. Споменахте три причини защо има криза. Споменахте падането на цените, руското ембарго, края на квотите – ситуацията на международните пазари. Има нещо обаче, което не споменахте. Много хора които никога не са си мърсили ръцете и няма да различат предната страна от задната страна на кравата. Е, това са хора, които печелят много пари обаче от е, селското стопанство. Е, представете си е, че ако има много деца на едно парти за рожден ден и някой от децата изеде повече от едно парче, няма да има достатъчно за останалите. Няма нужда да си гений, за да го изчислиш. И от друга страна пък е, фермерите са в отчаяние. Вместо да им пречим, е, нека да ги извадим от това отчаяние. В Ирландия, например, фермерите имаха своя поминък, но кооперативите се превърнаха в нещо като чудовища. Кризата превърна едно от тези чудовища, кооп, в едно още по-голямо чудовище. Изпълнителните директори на това дружество си разделиха 9 милиона евро. Това са средства, които могат да бъдат разпределени за две години на всеки един от фермерите в Ирландия. От друга страна, в сектора на, на, на говеждото, на месото, има организации, които обявяват печалби от 52,6 милиона евро. Това са хора, които по никакъв начин не отглеждат добитък, не си мърсят ръцете, но регистрират големи печалби и освен това плащат стотинки под формата на данъци. Значи, вземете 150 хиляди души и разделете тези 52 милиона на тези хора и ще видите колко ще е по-добре. Всъщност не може някой да получи парче от тортата, не може всеки да получи парче от тортата, ако един дебел човек изяжда цялата торта. И до кога ще, ще трае тази политика? До кога ще имаме такова положение? Хората извън сърското стопанство печелят милиони, а онези, които работят, просто губят а, своя поминък и са склонни към самоубийство. Следва ли да се очудвам? Си, Ди Кастро. Господин Кастро. Благодаря. Много вече беше казано. Е, и е, само няколко финални штрихи, може би, ще добавя. Благодаря на господин Корте за неговия а, анализ. Проблемът е как да се справим с тази е, ситуация. По член 222 имаме възможност за а, механизъм с а, доброволно участие, което няма а, да действа добре. Колегата Агилера от Испания добре обясни едно положение, което е много сходно както у нас. Мисля, че при това положение, когато ние произвеждаме малко, подревяваме повече, не може едно национално решение да даде онова, което трябва да даде едно общо европейско решение в а, реформата на ОСП. Тези 500 милиона евро, за които толкова много говорим, трябва да бъдат разпределени по един ефикасен, целесообразен начин между държавите членки с европейски критерии, а не по националния избор. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Благодаря и за коментара колко са големи стопанствата в а, моята част от Съюза. 400 хектара си е една стабилна ферма в Саксония, откъдето съм аз. Имаме ниски цени Имаме и обща селско-стопанска политика. От нея има полза не само когато положението е тежко, а и когато е, фермерите се справят добре. Трябва да помним и гладните години и е, добрите години. 2007 година не планирахме да имаме такива допълнителни разходи. Сега обаче имаме едно гъвкаво управление на кризата. Сега имаме и много проблеми обаче, защото в щедри години средствата не са заделени там, където трябва. Госпожа Мюлер говори за системата и за проблема. Може някои от участниците е, на пазара просто да не желаят да сътрудничат. Когато говорим за цената на, на млякото, трябва да споменем, че тук говорим за договорни отношения. Ако успяваш да изпълниш квотата си, това оказва въздействие върху цялостното положение. Има отделно договаряне за цената. Сега обаче няма диференциация. Всичко е в един кюб. Ако се върна на въпроса за договорите, това е много важна тема. Господин Хойслин говори за производство, а не за квоти. Това е неговото предложение. Нека да бъдем честни обаче. Когато имахме квоти, имаше достатъчно голяма криза. Нека да не си въобразяваме, че млечните квоти ще бъдат панацея. Знаете колко трудно се договаряха квотите и какъв пазарлък имаше. Производството, обема на производството е нещо, което трябва да се обсъди. Комисията не желая да предложи мерки свързани с производството. Фермерите естествено са нахочиви и винаги могат да намерят изход. Това води до още по-голям хаос. Кризата се влушава съответно. От разговора, поне на мен ми става ясно, че има нужда от общностен подход. Например, реклами, намирането на, на пазари за, за млечни продукти – Мисля, че в Комисията по селско стопанство трябва да активизираме е, своите усилия и да признаем, че руското ембарго вече трябва твърде дълго. Знаем за черния списък. Мисля, че трябва да се постараем малко и по отношение на мерките за възстановяване на доверието. Това няма да навреди на никого. Е, господин Себастия, благодаря, господин председател. Ще говоря за сектора на плодовете и зеленчуците. Кризата, за която говорим, вече е от няколко години и тя не се подобрява. Това не го казвам аз. Доклада Мело го подчертава, парламента го подчертава. Имаме конкуренция от трети страни, има продукти, които не изпълняват нашите разпоредби и изисквания, свързани с здравето на растенията, с екологията. Имаме проблеми и с търговската верига. Струва ми се, че комисията не иска да се справи с проблема. И какви са последиците? Земята се изоставя, хиляди хектари се изоставят в Южна Европа фермерите остаряват 15 години, няма да има производители на плодове и зеленчуци. Както казваме на испански, ако кучето е умряло, бяс вече няма. По отношение на руското ембарго, виждам, че има съмнение относно това удължаване на изключителните мерки чрез делегирания акт. Тъй като имаме представител на комисията, искам да попитам дали ще има други продукти, които ще бъдат засегнати и ще навлязат на пазарите. Наровете, например, те не се покриват от схемата, има сериозни загуби за производителите. Искам да разбера дали ще има увеличаване на, на схемата за, за, за летните плодове, производителите на, на плодове, които озреват през лятото, много се притесняват, ако предложението свързано с тези плодове не се приеме. На следващо място има притеснение, че е, схемата няма да бъде приложена за плодове, които се оттеглят от е, пазара. Стигаме до положение, при което за фермера е по-добре да остави плода да изгния на дървото, отколкото да плати на работници да го оберат да го пакетират и така нататък. Естествено, има някои варианти за действие, като помощ за гладните и бедните под формата на, на, на благотворителност чрез плодове. Какво ще направите обаче, за да се гарантира справедлива цена за продуктите? Това е и политическа криза и много хора не го осъзнават. Наказваме Русия, в същото време обаче ще продължим да наказваме и нашите собствени стопани, които вече достатъчно страдах. Благодаря, господин Богович. Хвала за беседо. <clears throat> Благодаря за думата. Вече беше казано, че основната причина за падащите цени, е, основните причини, това са е, руското ембарго, падането на цените. Не споменахме падащите цени на петрола. Те имат положително въздействие върху е, цените като цяло, но има от друга страна пак много хора, които нямат пари. И това се отразява и на консумацията на храна. Когато говорим за сълското стопанство, трябва да споменем, че фермерите нямат никаква вина за кризата. Става дума за економически, за политически фактори и в резултат на всичко, което виждаме, цените падат. Тук в Европейския парламент, в комисията, навсякъде в Европа говорим за помощ. Аз самия израснах в едно стопанство. И до сега отглеждам ябълки. Познавам и много млекопроизводители и мога да ви кажа от собствен опит, че фермерите не искат помощ. Те искат да могат да оцеляват и да си изкарват прехраната. Ето защо тук ставаме свидетели на още един конфликт. Възникнал в Е, в някои европейски държави. От една страна, от, в, в, в някои страни има, има фермери, които получават помощ, но замърсяват и повече. Фермерите стават жертви на политически игри. Когато говорим за руското ембарго, това е въжи в пълна степен. Нека да ви кажа какво се случва в Словения. Словенската фирма, словенски като дружество, за най-голямото за производство на мляко, беше купено от френската Лакталис и след това се пусна отгоре изискване за ограничаване на производството на мляко. И освен това им беше казано, че ако това не се случи в идните няколко месеца, ще има санкции от 15 цента на литър. Като вземете предвид на стоящите цени на млякото, Имайте предвид, значи, какво ще означава една такава санкция. В положение на криза, държавите, които имат голяма верига на, на производството, имат преработвателна индустрия и така нататък, държави, които са се установили на, на европейски пазари, ще пострадат. Същото въжи и за онези, които се присъединиха последни към Европейския съюз. От една страна ще има огромни области, в които няма да има никакво производство, от друга страна ще купуваме продукция от държави, където селското стопанство е по-добре развито. Много е важно да ограничим производството в Европа. Ако това не се случи, ще имаме сериозна криза. А когато говорим за помощта за фермерите. Знам, че словенската програма за разпределение на европейските средства, тези 500 милиона, за които говорим, а, та, та, та, знам, че един фермер в Словения ще получи 37 евро на крава за година. Знаете каква е цената? 26 цента на литър мляко. Това означава, че е, този фермер ще бъде компенсиран за 150 литра мляко. Цените на млякото паднаха с 25%. Това означава, че фермерите са отбелязали загуби, е, които могат да бъдат измерени с няколко хиляди литра мляко. Виждате, че много се предприема като, като мерки. Много законодателство, голямо количество законодателство се създава, но все още не успяваме да компенсираме фермерите. Ето защо трябва да има една добра цена на млякото, за да може и съответно фермерите да оцеляват. Комисията действа много бавно. Внимателно следя всички разговори по въпроса и Мога само да подкрепя онези колеги, които а, казаха, че едва след като комисията беше изправена пред гнева на френските фермери, тя разбра колко голяма е кризата. Мисля, че спешно трябва да се предприемат мерки, още по сериозни мерки и освен това трябва да има механизми, които да ни позволят от една страна да ограничим производството, от друга страна да има мерки за компенсация, които да гарантират някакви нормални цени. Фермерите биха били много по-щастливи, ако се възстановят нормалните цени на пазара, много по-щастливи, отколкото ако трябва да получават европейска помощ. Що се отнася до плодовете и зеленчуците, ставаме свидетели на същото нещо. Две години вече има оттегляне на, на фермери от пазара, хуманитарни организации получават плодове, в първите години въздействието на кризата беше по-малко. Миналата година обаче, когато тези големи количества стигнаха до пазарите, говоря за Словения, за Полша, станахме свидетели на огромно падане на, на цените. Пазара просто беше пренаситен. Ето защо трябва да осъзнаем какво е положението и да действаме адекватно. Иначе фермерите просто ще фалират и то само за няколко години. Съското стопанство не е отрасъл, в който можеш да спреш за една година, да измислиш някакъв нов бизнес модел и да започнеш отново. Веднъж като си напуснал този отрасъл, никога повече няма да се върнеш в него. Господин Агнио господин председател. Извинявам се за закъснението си. Беше неизбежно. Говорим за кризата в сектора на сектор По-голямата част от колегите се спряха на отрасла на млякото. Той някак си пада сякаш от два стола, защото от една има абсолютно национализиран сектор на млякото и тъй като сме в а, тази парламентарна комисия, може би е, се обсъжда европеизиран, европейски такъв сектор, който да се ръководи на равнище от самото от начало до край, или индустриализиран такъв отрасъл. А ние сме свидетели на постоянно, на, на постоянно кръстоска между двата. Би трябвало да се ръководи от производителите, но на практика непрестанно се месят в, него политиците. И проблемът е, че няма такова нещо като стандартен млекопроизводител. Може да ръководител с 10 крави или с 30 крави и да използвате по най-ценен начин всяка капка му извеждате. Или може да сте производител, производител в Обединеното кралство, например, с над 1000 глави и допитък. Така че, към кого точно насочвате мерките си? Кой е вашият е, средностатистически меркопроизводител? Трябва да се замислите за този въпрос. Ако разгледате един друг е, сектор, който аз съм е, който с който аз се занимавам и това е производството на яйца, в него никога няма криза, защото той сам се грижи за себе си. Преди 40-50 години имаше обществено възмущение, защото а, ставаше все по и по успешна чрез новите клетки, които се въвеждаха, но те правеха производството по-ефтино и съответно се намали цената. От там нататък се появи нова нови практики в производството на яйца, като например корки, които се отглеждат свободно и за които Индустрията сама разработи своите стандарти. Сега чувам такива идеи и за сектора на млекопроизводството. Чуваме такова искане и от страна на потребителите, и от страна на производителите, които вече това е единственият вариант отново да произвеждат на печалба. Така че е възможно да се въведат такива нови схеми, връщане към селското, бих казал аз, и пазара ви възнаграждава за вашият избор. Това е пътът напред. А може да изберем и друг път. И би си искало да видя как държавите членки и моята държава членка в частност, когато стане въпрос за тези съвсем малки стада, да кажат, добре, ще ви дадем определена сума, за да се пенсионирате с достоинство. Давам ви определена сума, ви обещавате, че няма да произведете и капка мляко повече до края на живота си. Бойте каквото искате на във фермата си, но спрете да произвеждате мляко и не се оплаквайте, че чрез мляко производство не може да си издържате. Това е друг вариант. Но ми се струва, че в момента тук отново се повтарят ни същите идеи, които няма да ведат до никакъв реален отговор на кризата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Макенес има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз ще се присъединявам с извинение за закъснението си. Беше неизбежно. Бих искал да продължа казаното от господин Богович по отношение на предлагането на световно равнище. Стопаните ме питат не толкова за член 22, колкото за средносрочни и дългосрочни предвиждания за предлагането на световно равнище, за ефтините фураж, които се предлагат в Съединените щати, дали има някакви перспективи за промяна на тези тенденции. И от тук а, ме навеждат и други съмнения, свързани с прилагането на практика на разпоредбите на член 222. Има ли също така и някакъв предвиден график? Дали трябва ние да гласуваме тук в нашата парламентарна комисия или в пленарна зала трябва да се гласува? Кога ще влезе в сила тази разпоредба? И също така, имаме ли някаква яснота за влизането в сила? И ще има ли някакво въздействие, ако изобщо има предвидено такова върху пазарните цени? Важно е да, да се здобием с тази информация, защото безспорно има много сериозни притеснения за положението на пазара, не само за млечните продукти, но и за всички останали стоки, които разбира се са свързани и с цените на петрола. Така че трябва наистина да чуем средносрочните и дългосрочни прогнози на Европейската комисия. Благодаря ви. Господин Тантан има думата. Господин председател, много неща вече бяха казани. И ми се струва, че нашата комисия проявява повече последователност по темата в сравнение с преди няколко месеца, например. Ще оставя господин Корте да даде отговор на задните въпроси. Аз искам да дам още няколко идеи. Първо, трябва да умислим как средствата, които пускаме да се използват с повечето една цел. Да имаме възможност от една страна да подкрепим а, произ... стопани и от друга страна да помогнем и на най нощащите се. Във всички държави членки трябва да се справим и с огромният миграционен поток. Ако се увеличи производство, е, потреблението ако всъщност на всеки мигрант се даде по литър е, мляко, това значително ще увеличи търсенето. Това са извънредни обстоятелства и трябва да намерим отговор, е, спешен отговор, включително и правна гледна точка. Друга възможност е заколването на крави. Мекодайни крави. Преди няколко години се предвиждаше, че ще има увеличаване на търсенето световно равнище. Ако бъде заклано лекодайно животно, се, очаква се нужни 3 до 4 години, за да може да се отново да се възстанови този производителен капацитет. Така че нека да внимаваме и да не унищожаваме сега производителен капацитет, който може би ще ни потребва по-скоро, колкото си мислим. Благодаря ви. Така се приключваме с въпросите на членовете на комисията. Ще дам думата на господин Корте за отговори, както чухте господин Кълте, има доста единодушен призив от страна на членовете на нашата комисия. Радвам се, че господин Хоган чу нашите призиви преди няколко а, месеца. Сега очакваме конкретни отговори на конкретните си въпроси. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на големият брой въпроси, които ми бяха отправени. Ще се опитам да ги обобщя тематично. Първият въпрос, повдигнат от редица членове на парламента, беше всъщност критика, че член 222 няма как да проработи. И какво ще направи в този случай Европейската комисия? Ами, отговорът ми, разбира се, ще бъде малко по-бюрократичен на пръв поглед, но работим в контекста на обща организация на пазара, който е в основният законодателен акт, в който са предвидени редица мерки и не са предвидени други мерки. Такова е положението. Сега, разбира се, може би ще кажете, че Европейската комисия трябва да излезе с предложение за промяна на системата, защото очевидно тя не функционира добре, но това още, тази тема все още се обсъжда. За първ път предвиждаме намеса по член 222, което значи, че вече сме изчерпали всички налични инструменти. И сега, преди да сме стигнали до извода, че тази, тази разпоредба няма как да поработи. Мисля, че е наше задължение на Европейската комисия на съвети и на парламента да направим всичко възможно, за да проработи тази разпоредба и да призовем а, производителите и до много критикуваните днес кооперативи също да поемат своята отговорност. Защото в една система, в която вече няма квоти, много зависи от решението на отделните стопанства. Европейския съюз вече не разполага с правомощия за налагане на квоти, т.е. за ограничаване на производството. Държавите членки също не разполагат с подобна възможност. Държавите членки, разбира се, имат доста голяма сила на убеждаване, и могат да накарат всички да осъзнаят, че една от причините за тежкото положение на пазара на млякото е, че се произвежда прекалено много мляко. Ако погледнете някои региони на Европейския съюз, се вижда увеличаване на производството с до 20% в рамките на една година. Това е отговорът за момента. Де ще се отделят някакви средства, за да се помогне в убеждаването на заседанието на съвета комисарят Хоган каза, че ще се върне на въпроса през месец юни. Мисля, че това е, е, записано и в заключенията на съвета. Защото до месец юни ще имаме по-голяма яснота за евентуалните маршове в бюджета за 2016 година. Но със сигурност, дори да има такива маршове, те няма да са кой знае колко съществени но комисарият не отхвърля изобщо възможността да се обмисли финансов стимул, който да се прибави към евентуалните стимули, които ще пуснат държавите членки в рамките на националните си схеми. Има също така, както знаете, и кризисен резерв. И ако действително има криза, може би трябва да обмисли възможността да се използва този резерв. Мисля, че за 2016 година е вече прекалено късно, но за едната година, ако няма подобряване на положението, това е тема, която трябва да се повдигне. Съгласен съм с вас, господин Яр. Това са средства, които идват от самите стопани, но това е механизъм, който е на лице и ако има проблеми в други отрасли или вече няма криза в отрасъл, който има, това е тема, която също трябва да се повдигне. Но честно казано, това са последици на е, решение, което взехме след е, много дълги разисквания да се премине към обща организация на пазара и съответно нашите регулаторни правомощия са значително ограничени в сравнение с миналото. Но това, разбира се, не е цялата история. Комисарят Хоган работи активно и по други теми. Вече споменах работата на работната група за пазара на млякото, който по-задълбочено същи и други съществуващи фактори на пазара на млечните продукти. Господин Яра зададе въпроса е дали не е странно, че има подобна безгранична възможност за, коопера... за кооперациите в този сектор да купуват. И това е добър въпрос всъщност. В това отношение сектора на млечните продукти е много по-различен в сравнение с другите отрасли. И при цялото ми уважение към млекопроизводителите в някои държави отраслът е малко морално стрял и не използва модерните техники и модели за водене на успешен бизнес през 2016 година. И ми се струва, че отговорите в настоящата рамка няма как да дойдат само от на европейско равнище и само от Европейската комисия. Това са възможности, които разгледаме в момента. Преките плащания са на лице, включително и за млекопроизводители, които имат и обработваема земеделска земя. И разгледахме данните и стана ясно, че всъщност има че всъщност се отпуска немалко не част от средства се отпускат за оцеляването на млекопроизводителите, но това го знаете всъщност. Опитвам се просто малко да нюансирам нещата. Бюджета за до година Разбира се, всякаква помощ в изготвянето му ще бъде добре дошла. За съжаление, госпожо Магинес, не виждам никакви признаци на реално подобрение. Така че ще трябва да се подготвим за една много тежка есен на тези пазари. Мисля, че мога да отговоря на холандски на госпожа Шрайер. Vanwege de nitraatrichtlijn en het fosfaatplafond. Um... Ще спомена само директивата за нитратите и фосфатите. Запознахме се с решението взето от правителството на Нидерландия за млекопроизводството. Това със сигурност ще има, той със сигурност ще повлияе на количеството на произведеното мляко в Нидерландия. Ми се струва, че предвид настоящата обстоятелствата не е толкова лоша идея, защото след премахването на квотите за мляко, производството в Нидерландия се увеличи значително, а пазарът ни изпраща много ясно послание, че има свърхпроизводство и това определено е проблем. По въпроса за лимита за фосфатите, това не е досия, за което отговарям, но знам, че имаме проблем с него по отношение на Холандия от години насам. За руското ембарго комисията прави всичко възможно за вдигането на ембаргото, както в СТО, където процедурата като цяло е, е в полза на европейските доводи и по дипломатически пъти, но това е свързано в общите контекст на отношенията с Русия. Що се отнася до а, въпроса за маслото, господин Дес попита. 50 000 тона в момента е тавана за маслото. Изобщо не сме го достигнали и сме много далеч от него – за разлика от обезмасленото сухо мляко, където беше двукратно надвишен таванът за изкупуване на твърда цена. За плодовете и зеленчуците комисията, обръщам се към госпожа Агилера, господин Себастиан, да няма никакъв вакуум между действащия и новия регламент. Новия ще влезе в сила на 1 е, юли и да няма никакъв луфт между двете, но за това ще ни трябва и подкрепата на парламента и съвета. Обсъждаме и а, е, някои нови продукти, а, е, които да бъдат включени в списъка, като например пасионфрут, Много ни обвиняват, че комисията е мудна, бездейства. Аз не приемам тази критика и слушах с уважение казаното, но не мога да приема съдържанието му. Правим всичко възможно, можем да ви представим пълния списък на действията ни от лятото 2014 година, включително и допълнителните средства в бюджета. Ако погледнем обаче тези 420 милиона евро, освободени септември миналата година с оглед на кризата, до сега само 192 милиона или 45% са освоени от държавите членки. Това е по-малко от половината бюджет, който е на разположение. Струва ми се, че отговорих на поставените въпроси. С това, господин председател, благодаря ви много. Merci. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de réouvrir la, la discussion et le débat. Les choses ont été dites. Merci à vous, monsieur. Благодаря. Мисля, че няма нужда да отваряме отново дискусията. Благодаря ви, господин Корте, за вашите отговори приемаме ги за сведение. Можем да свършим по-рано от предвиденото. Утре продължаваме своята работа в 9 часа сутринта с гласуване. Затова ви припомням да носите със себе си картите за гласуване. И председателя на комисията ще бъде тук. Председателстващия благодари на преводачите. Благодаря ви. Приятна вечер.